Okay, colleagues, um, good morning. Скъпи колеги, добро утро. Предлагам да започваме с тази сутрешното ни заседание. Съвместна дискусия на доклада за напредъка относно изпълнението на Европейската програма за миграцията и двете законодателни предложения. Едното за създаването на Център за лизон офисърс – а другото за Бюро за предоставяне на международна закрила. Не зная дали преводачите не биха искали да кажат нещо преди да започнем, защото не съм си сложила слушалките. Искат ли? Заповядайте. Тече 36-я ден от е, конфликта ни с администрацията на парламента заради несправедливо едностранно наложените условия на труд. По този повод ви осъзнавам, че за съжаление днес следното ще приключи точно в 12 часа, както беше предвидено. Благодарим за вниманието и разбирането. Ще разгледаме необходимостта от е, предоставяне на актуална информация за презаселването, както и изявлението ЕС Турция, което многократно бе обсъждано в нашата комисия. Подчертава се значението на реформирането на Европейската единна система за предоставяне на убежище. Имахме доклад на Мецола и Кенге през 2016 година относно холистичния подход към миграцията. Нито една от инициативите, които се предлагат от Европейската комисия, нямат за цел да очертаят всички тези аспекти. Предвиждат се създаване на центрове в трети държави. Политиката по отношение на обежищата изисква по-добри статистики. Еврокомисията и Евростат възнамеряват да подобрят този момент. Предложението бе част от съобщението във връзка с програмата на Европейския съюз в областта на миграцията, която комисарът Аврамополос представи в края на миналата година. Преди да дам думата за да обсъдим въпроса, ще дам думата на госпожа Марка Сига. Не знам дали добре произнасям името ви. Вие сте от Генерална дирекция вътрешни работи и ще ни предоставите основните аспекти, свързани с напредъка по програмата за миграцията. Имате думата за 10 минути. Симона Ардовино, която е от отдела за политиката за връщане на Генерална дирекция вътрешни работи на Европейската комисия ще получи думата. И накрая господин Вромски, началник на отдел в Евростат. Вие ще получите думата за 7 минути. Госпожа Сига е първа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, почитаеми членове на Европейския парламент. На 16 май комисията прие доклад за напредъка по изпълнението на европейската политика за миграцията и аз съм днес тук, за да ви представя напредъка от предишния доклад, който прие комисията през март. Това е третото издание на консолидиран доклад, който обхваща всички дейности, включени в политиката за миграция. Там се очертават и конкретни действия, които са важни част от отговора на Европейския съюз по отношение на миграционния поток. Миграционните маршрути се стабилизираха. Относно източния и средиземноморския маршрут имахме пик през октомври 2015 година. Средно 81 човека влизат по тези маршрути, след като сключихме споразумението с Турция. Италия, Нигерия и други държави от Субсахарска Африка стават източник на все по-малко мигранти. По отношение на западния и на средиземноморския маршрут, оттам има а, мигранти, като потокът намалява и ние предприемаме необходимите действия. Общия брой на пристиганията през 2018 година е към 7000 човека, което е 80% повече спрямо същия период 2017 година. Заслужава си да споменем това, тъй като то е ясно очертано в доклада. по отношение на западния маршрут и Балканския такъв. Хората преминават през Гърция, през Албания, през Харватия, Босна и Херцеговина. Европейската комисия отблизо следи случващото се. Поддържаме постоянна видеовръзка. Увеличаващия се брой на пристигащите тук означава съответно по-малко загинали в морето. Много често ставаме свидетели на загуба на човешки животи към 1000 през 2016 година. В напредъка извинете, в доклада се очертава напредъка и по отношение на бреговата охрана. Бреговата и гранична охрана помага на държавите членки. Имаме гранични служители, които в Гърция, Италия, България и Испания следят случващото се на границата. Към 1500 допълнителни гранични служители са в процес на подготовка да се намесят в случай на необходимост по външните граници. Постигнахме допълнителен напредък по отношение на финансовата и оперативната подкрепа за всички държави членки, които са поставени под миграционен натиск – Италия, България и Испания, които са в основата на миграционния маршрут, са държавите, които получават най-голяма помощ. 22 милиарда бяха отпуснати между 2015 и 2018 година, което може да бъде сравнено с първоначално планирания бюджет от 9,6 милиарда. Имаме и горещи точки, където се снемат отпечатъци на пристигащите мигранти. Има представители на европейските агенции, като например тази за бреговата охрана на Европол. Тези агенции бяха подплатени с допълнителни ресурси и персонал и имат свои представители на място. В момента се опитваме да подобрим условията в тези горещи точки и да увеличим доброволните връщания. Засилихме връзките си с държавите на происход и транзитните държави посредством ефективни мерки, които да ни позволят да подобрим сътрудничеството, да се борим с нелегалната миграция, да помогнем е, на търсещите обежище и да подобрим развитието на съответните държави. изявлението е с Турция очерта дейностите от тук нататък. Създадаха се и доверителни фондове. Работим също така и с държавите от Западните Балкани. В това отношение бих искала да кажа, че от приемането на доклада до днес бяха проведени заседания и бяха взети решения на равнище Европейски съвет. Така, например, държавните правителствени ръководители се споразумяха да прехвърлят половин е, милиард към доверителния фонд за Африка. Европейската комисия вече е изготвила и съответното решение, за да, да може това да стане факт и е, предложението ще бъде представено през юли на компетентната работна група в съвета. Всеки път, когато говорим за Европейски доверителен фонд, Европейската комисия продължава да насърчава държавите членки и да дадат своя принос. Нуждам се от още половин милиард, за да може да запълним доверителния фонд. Имаме и конкретни решения относно финансовата подкрепа. Надяваме се, че политическото споразумение на държавните правителствени ръководители относно втория транш в рамките на споразумението с Турция ще бъде официално а, прият. Госпожо председател, в уводните си думи вие обявихте и повторното заселване. Това е част от актуалното състояние на нещата, очертано в доклада. Много съседни е, държави предоставиха подслон на тези мигранти. До 2015 година Европейския съюз имаше успешна програма за повторно заселване на а, бежанци. Миналия септември Европейската комисия представи нова схема в това отношение. 50 е, 000 места бяха открити което е най-високото постижение на Европейския съюз до ден днешен. Тази схема позволи на много законни мигранти да минат безопасно по съответния маршрут. Европа никога не е била крепост. Европа трябва да играе основна роля, предоставяйки защита на тези, които се нуждаят от нея. И това е целта на единната ни политика в областта на обежищата. Скорошните събития ни показаха, че не трябва а, да почиваме на стари лаври, а трябва да продължим да работим. Следим внимателно тенденциите и различните събития, за да може добре да разберем какво се случва и всичко това се отразява в нашите политики. Ето защо е важно да продължим да изготвяме редовно доклади и да бъдем предпазливи относно създаването на нови маршрути. От средата на май месец и най-вече на Европейския съвет, както вече казах, Фокуса се поставя върху миграцията. Заключенията на Европейския съвет препотвърждават нашия подход към миграцията, който комбинира по-ефективен контрол върху външните граници на Европейския съюз и нашите принципи и ценности. Държавните правителствени ръководители решиха да се заемат с първопричината на миграцията. Ето защо Европейската комисия възнамерява да излезе с ново предложение, за да се увеличат връщанията и за да се засили допълнително Агенцията за гранични брегова охрана. Държавните правителствени ръководители решиха също така реформата в областта на обежищата да бъде приключена колкото се може по-бързо и да се засили регионалното сътрудничество и партньорството с трети държави. Междувременно ние продължихме да работим по ключови дейности, които бяха очертани в доклада за напредъка от май месец. Пример споразуменията за сътрудничество между агенциите за брегова и гранична охрана на държавите от Западните Балкани с Европейската агенция. Съвета скоро ще трябва да вземе решение по подписването на споразумението с Албания. А относно бившата Югославска република, стигнахме до споразумение през април, а в момента текат преговори за споразумението с Черна гора. Скоро ще трябва да бъде финализирано и споразумението с италианските компетентни органи, Агенцията на ООН за бежанците и държавите членки продължиха да използват механизма за транзит много хора бяха евакуирани от Либия и много други бяха повторно заселени. 16 човека остава да бъдат пренастанени от Италия, което означава, че имаме около 35 000 повторно настанени бежанци в Европа. Много работа още ни очаква. Продължаваме да работим по насоките очертани в доклада за напредъка. Срещата на върха се проведе миналата седмица. Там бяха взети важни решения. Тази седмица ще има неофициално заседание на Европейския съвет в рамките на австрийското председателство. Надяваме се да приключим работата по много от тези важни досиета, колкото се може по-бързо. Благодаря. Благодаря, госпожа Ардовино, 7 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, бих искала с няколко думи да ви представя новите характеристики на преразгледаният вид на регламента 377 2004 година за създаването на мрежата на служителите за свръзка. Основната цел на това предложение е да се гарантира добрата координация между различните служители за връзка в отделните държави членки, и обединението им в добре функционираща мрежа в третите страни. През 2016-2017 година пристъпихме към изчерпателна задълбочена оценка на съществуващата мар... рамка, която ни даде възможност за първ път да направим оценка на ефикасността и въздействието на този регламент, което ни даде възможност да разполагаме с добра основа за изготвяне на преработения текст. И възоснова на тази оценка стигнахме до две основни извинения. На първо място първият извод беше, че над 500-те служители за свръзка, които в момента са разположени в трети страни, са много важен за нашите усилия в областта на контрола на миграционните потоци в посока към Европейския съюз. Едновременно с това се убедихме, че съществуващото законодателство не е в състояние да се възползва максимално от този това огромно богатство и за това имаме нужда от допълнително съгласуване между тези служители за връзка и обединяване на усилията им към постигане на общите ни цели. Същите изводи до същите стигнаха самите служители по въпросите на миграцията и техните ръководители. Следствие на това поведохме редица от много задълбочени срещи и диалог с тях чрез 8 семинара, проведени по целия свят, където са базирани тези слушатели. Стигнахме до извода, че трябва да се подобрят възможностите, с които разполагат служителите за връзка с цел подобряване на тяхната подотчетност и отговорност предвид новите правомощи, с които разполагат. И не на последно място трябва да вземем предвид на оплавилата си засилваща се тенденция да бъдат изпращани тези служители от Европейската комисия и Европейските агенции. Така предложението прието от Европейската комисия на 16 май предвижда възможностите да подобрим връзката между тези служители в изпратени по целия свят и обединяването им в единна мрежа. Мандатът на самите служители за връзка не се е променил и целта ни беше в възможно най-голяма степен да се основаваме на вече съществуващия законодателен текст, затова и работим за преработен текст, а не ново предложение. Имаме предложения за подобряване на усилията за по-добро управление на миграция. На първо място, чрез подобрено сътрудничество за предотвратяването и борбата с незаконната миграция и свързаните с нея престъпни дейности, като, например, трафика на... с хора и каналчиството. Също така, споразуменията и прилагането на споразуменията за връщане на мигранти в трети страни, както и да при изпълнение на проектите в областта на законната миграция. Друга важна характеристика е координацията на служителите за свръзка на място. В това отношение Европейската комисия взе предвид начинът по който държавите членки се организират на национално равнище при определянето и координацията на дейностите на служителите за връзка по въпросите на миграцията. Ето защо предвиждаме създаването на тъй наречените щабове на служителите съвместно с другите офиси на агенциите за ПВР. Целта е да се изгради възможно най-успешна структура за сътрудничество между служителите за връзка, като, като имат възможност да реагират по-гъвкаво при насърча, насочване на дейността на мрежата. Управляващата група ще бъде осведомявана редовно за новите тенденции в областта на миграцията и възоснова на тя ще може да изготви конкретни насоки за служителите за връзка в най-чувствителните зони, като те ще имат възможност да се съответно възоснова на си ръководни насоки да се свършат с компетентните органи на място и други важни заинтересовани страни. Също така обмисляме възможността да се използват вече съществуващите кантали за, канали извинете, за свързка с служителите за връзка, като по този начин може да гарантираме минимално нарушаване на методите им на работа в момента. Преработено предложение отстранява също така най-бюрократичните аспекти на предишния законодателен акт, който се оценява сравнително ниска оперативна стойност, като например предвиденото докладване всяко полугодие от ръководните органи. Също така искаме да гарантираме повече права на сигурност при обработката на лични данни от служителите за връзка по простите на миграцията в трети страни. Преработеното предложение дава нужната законодателна социална и правна сигурност при обработката на лични данни от страна на служителите за връзка или обменът на подобни лични данни по, отношението, по отношение на връщанията, на презаселването и по площа на законната миграция. И на последно място комисията предвижда предоставянето на средства за изготвяне на ръководният комитет, като се предвижда самият ръководен комитет да изготви собствената си работна работна програма за период от две години. По този начин се предвижда и а, по ръководният комитет има възможност да организира семинари и други обучения за служителите за връзка, за да можете да разполагат с нужните им умения и познания. Въз основа на това наше предложение очакваме съвместна работа с вашата комисия, за да можем да приключим успешно работа по това важно законодателно предложение. Благодаря ви и последен думите му господин Вромски за 7 минути. Благодаря ви, госпожо председател ще ви представя предложението на Европейската комисия за промяна на регламента 862-2007 година Европейския парламент и съвет от посетен на миграцията и международната закрила. Ще дам думата на колегата, който отговаря за досието. Колегата от Генерална дирекция Холм вече ви представи много важни статистически данни и мисля, че това е добър пример за това как данните, предоставени от Евростат, може да допринесат за взимането на политически решения. Някои от тези данни може би са били предпоставени от Евростат, но по-голямата част от тях идват от оперативните слушници на данни, поради простата причина, че рамката на Евростат събиране на данни в областта на миграцията и международната закрила не е достатъчно модернизирана и не може да обхване всички пропуски в тази област. Така че очевидно има е, очевидни потребности за по-прецизни, по-навремени и по-изчерпателни данни в подкрепа на програмата за миграция на Европейския съюз, като това се дължи на значителните промени в профилът на гражданите на трети страни, които мигрират в Европейския съюз през последните няколко години. Има нужда също така да се подобре наблюдението от страна на Европейския съюз на миграционните явления и да се направи оценка на политиките на съюз в областта на миграцията. Статистическите данни, свързани с миграцията и управлението и преди всичко са свързани с административните мероприятия въз основа на други правни инструменти. Взимат се предвид данните за издадени убежища, разрешителните за престой на граждани на трети страни и също така прилагането на законодателството в областта на миграцията, включително и прилагането на решенията за връщане. Събирането на данни се основава на съществуващият регламент 862 от 2007 година. Паралелно с него организир... използваме и регламент 216 от 2010 година за причините за издаване на решения за връщане. Но има и други важни законодателни области в това отношение, като директивата за синята карта, директивата за научни работници и студенти студенти, стъжанти, доброволци, директивата за вътрешно-корпоративните трансфери и е, взехме предвид всички тези законодателни актове и връзката им с, с регламента, който обсъждаме. Става ясно обаче всички статистически нужди, които изредих преди малко, се основават на принципа на доброволно събиране на статически данни и резултатите от тези това мероприятие са доста ограничени. Не разполагаме с законодателни инструменти за да гарантираме, че всички държави членки не предоставят тези данни. В програмата за миграция от 2018 година ясно се разпорежда нуждата от подобряване на всичките данни в областта на миграцията, обежището, включително и по отношение на връщанията. Също така трябва новата система да може по-лесно да се адаптира към скоро настъпилите програми в промени в областта на политиката за миграция. Освен това, двете промени на регламента от 862 от 2007 година през 2010 и 2012 година показаха, че статическите данни се характеризират с а, сериозни пропуски. Какви са целите на предложените изменения? Основната цел е да се подобри своевременността, надежността и изчерпателността на статистическите данни, за да може да се отговори възможно най-бързо на спешните политически нужди. За ни също така да, да, да допълним а, съществуващата система за доброволно предоставяне на данни, като всъщност е, е, и придадем правно обвързващ характер. Друга цел е да се сведе до минимум допълнителното административно обраме за националните статистически институти и не на последно място целта ни е да се подобри гъвкавостта в отговор на предизвикателството ще се появи появят за в бъдеще. Предложеното изменение на регламента е, обхваща всички данни за лицата, които за първ път подават моба за обежище, предвижда разбивки за незапъсваните малолетни и непълнолетни, предвижда по-подробни данни за презаселването, предвижда по-подробни данни свързани с дъблинският регламент, като например производствата за преразглеждане на моби за обежище и последващи премествания, по-подробни данни за връщанията и по-подробни данни за разрешителните за престой. тези статистически данни, извинете, тези потребности от допълнителни статистически данни се основават на отдавна започнали консултации с заинтересованите страни. Съществуващият в момента регламент от 2007 година въведе нови е, изисквания за събиране на данни за референтния период от 2008 година насам. След това, въз основа на консултациите с заинтересованите страни, установихме къде има пропуски в събираните статистически данни в рамките в тази рамка, като се срещнахме с редовно с националните експерти. Също така сме в непрестанна тясна връзка с е, ресорните генерални дирекции на Европейската комисия, като генерална дирекция Home, както и другите агенции, като например Frontex и EASO. Също така работим в тясно сътрудничество с националните статистически институти, международни организации и други заинтересовани страни. Редица от а, а, редовни срещи мероприятия за обмен на, на опит бяха проведени през последните 10 години. Всичките ни убедиха, че има нужда от допълване на статистическите данни, за да могат да станат по-надежни и изчерпателни. Благодаря ви. Започваме с дебата. Щях най-напред да, да дам думата на координатора на МНП, госпожа Роберта Мецола, но не я виждам в залата, така че за да не осложняваме допълнителни нещата, на думата госпожа Зипел. Ще дам думата първо на госпожа Киничи, която се изказва от името на Сесил Кенге. Uh, then uh, you're on my list. Uh, Helga Stevens from ECR is not here. Then I go. Helga Stevens от ЕКР не присъства в залата, така че дам думата на Натали Крисбек. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ти, Софи. Мисля, че текстът ни беше предложен съвсем на време. Това е една отлична инициатива, както предвид актуалното положение, така и предвид оперативните нужди на системата. Както отбелязах експертите ни, както се позовава и в текста, нуждата от от обмен на надежни данни е много важна за работа в тази област. А по отношение на Европейската мрежа за служителите, за връзка по въпроса на иммиграцията, ми се струва, че може би също се работи прекалено много на принципа на националните правомощия а, и недостатъчно на европейско равнище. Така че е, при работата по този текст, заедно с Сесил и останалите докладчици в Сянка, ще се опитаме да направим този текст е, колкото може по-европейски, както по отношение на правомощията на тези служители, така и по отношение на техните цели. Разбира се, с колегите ще разгледаме подробно всички тези въпроси и заедно ще обсъдим начините, по които можем е, да преодолеем пропуските, за да може новосъздадената мрежа на офицерите, служителите за връзка да бъде наистина европейска и ефикасна мрежа. Също така е много важно системата да бъде много ефикасна и да гарантира добро сътрудничество между различните агенции. Вчера слушахме изпълнителния директор на Европол Катрин Дебол и в своето изказване тя заяви, че е много важно да се гарантира пълно сътрудничество между националните компетентни органи, Frontex и EASO и всички те би следвало да работят в рамките на една координирана система и това е една от основните цели на тази инициатива. Това е няколко думи позицията на нашата политическа група. Разбира се, ще работим заедно с докладчика и докладчите в сянка по този текст. Благодаря ви. Не виждам Корнелия Ернст. Така... И затова давам думата на Юдит Сагентини. От името на зелените. Thank you. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да кажа няколко думи за Европейската програма в областта на миграцията. The Давам думата първо на координаторите, след това на докладчиците в, докладчиците, в сянка, така че сте в списъка ми. Госпожа Саргентини може би е чиста подробност, но ми се струва, че в момента групата на зелените е малко по-голяма от групата на гое, така че мисля, че съвсем уместно ми дадохте първо на мен думата. Както и да е. Госпожо председател, искам да се случа на Европейската миграция за програма за миграцията. Доколкото разбирам вчера министърът на вътрешните работи и министъра на правосъдието на Австрия ни представиха своята програма за постоящото председателство и все още нещо не ми е много ясно. Бих искал да чуя от Европейската комисия как те виждат предстоящата пол, половин година и как гледат на съвета, как гледат на различните досиета, по които има пълен застой. Съгласи сме с Европейската комисия по директивата за преместването. Как обаче си представяте работата от тук нататък и как гледа Европейската комисия на резултатите от Европейския съвет преди две седмици? Говори се за постигнат консенсус в рамките на съвета за Тъплин. Знаем обаче, че когато съвета търси консенсус, парламента е напълно изключен от процеса. Така че може би Европейската комисия може да ни даде своето мнение. Освен това, представителите на австрийското председателство вчера вчера в отговор на въпросите за предвидените платформи за сваляне на мигрантите извън Европейския съюз ни казаха, ами всъщност заключенията ни натоваха с мандат да разгледаме тази възможност. Както може би сте се досетили. Не аз съм човек, който ще ви насърчава бързо да приключите с тази оценка, но може ли все пак да ни кажете с няколко думи, освен новите инициативи, които сега ни предлагате, докъде всъщност е процеса на изграждане на истинска европейска единна система за обежище. Благодаря ви. Благодаря ви. Не виждам господин Зелстер. Така стигаме до докладчиците. Госпожа Кенге отсъства. Госпожа Киничи ще ни представи нейното изявление. Sì, <clears throat> grazie Presidente. Io effettivamente intervengo per conto dell'onorevole che si trova attualmente in Mali a capo della missione elettorale dell'Unione e a suo nome... Ту в момента не се намира тук, така ще, ще говоря от нейно име. Искам да се извиня от нейно име пред комисията и пред колегите. А ето сега ще кажа и нейното изказване. Благодаря на първо място на комисията за предложението за изменение на регламента във връзка с, създаването на мрежа от служители за връзка по въпросите на миграцията. през 2015 година в предложението за Европейска миграционна програма беше признато, че е необходимо да се пуснат в действие всички политики и целият инструментариум, с който разполагаме, за да може те да бъдат свързани в рамките на обща външна политика. Всички трябва да се съгласуват при извършването на съответните действия трябва да се имат предвид и инструментите, за да се изпълняват приоритетите, които са заложени спрямо трети страни по въпросите за миграцията, като при всички действия се спазват правата на човека. Тези а, служители за връзка трябва да отговарят на нуждите, които ние сме приели. Както се казва в предложението на комисията, обаче потенциалът на тези служители за връзка не е използван напълно. Също така се подчертават проблеми при съгласуваността с европейските политики, при обмяната на информация. Госпожа Кенде смята, че повече от 500 500 служители за връзка, които се намират в трети страни и техните мрежи, представляват голям потенциал за управлението по ефективен начин на въпросите на миграцията. Госпожа Кенте е съгласна с предложенията на комисията и ще предложи само някои изменения, чиято цел е да хомогенизират информационните потоци и да се отчетат правата на най-уязвимите лица като се прилага и принципа на, недискримина... на недискриминация в целия регламент. Благодаря много за вниманието от нейно и от мое име. Благодаря, госпожа Викстром. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се обърна към комисията и да благодаря за информацията, която ни предостави тази сутрин. А на колегите бих искала да кажа благодаря за доверието, което ми гласувахте като докладчик по това досие за статистиката в областта на миграцията. Аз очаквам, както винаги, да работя в тясно сътрудничество с всеки го. Мисля, че всички сме съгласни, че статистиката в областта на миграцията не е толкова гореща тема, колкото останалите досиета, по които работя, като например регламента Дъблин или единната система за обежище. Но въпреки това и тази тема е изключително важна. Повече от всякога е необходимо да имаме подход, който да се базира на доказателства по отношение на миграцията. За да може това да стане възможно, се нуждаем от доброкачествени статистики в всички области. Госпожо председател, смятам, че политиката, поне това смятам аз, но се надявам, че и другите са съгласни, политиката трябва да почива на доказателства и на научни такива. Трябва да имаме прагматичен подход по това досие без значение какви са различните мнения по отношение на миграцията в Европа, всеки, повтарям, всеки трябва да има някаква цел, обвързана с статистиката. Всички трябва да се стремим към добри статистики, за да може да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. Аз в момента анализирам предложението на Европейската комисия, заедно с докладчиците в Сянка. Внимателно ще го изчетем. Не знам как ще изглежда проект от доклада, но това, което видяхме до този момент, като че ли държавите членки събират много повече статистически данни, отколкото споделят с Евростат. Добре е да се споделят статистиките с НПО и да се публикуват международни доклади. Много от статистическите данни не са чувствителни и не са поверителни. Като че ли допълнителни критерии в регламента биха могли да ни помогнат, за да имаме по-сравними статистически данни в Европа, без това да води до увеличаване на административната тежест за държавите членки. Аз възнамерявам да ви представя проект от доклада си преди 10 септември, за да може да го обсъдим на заседанието на комисията на 27 септември. Крайен срок за насене на изменение 4 октомври. Иска ми се да можем да гласуваме в комисията на 20 ноември, за да имаме мандат за тристранна среща, който да приемем на мини пленарното заседание през ноември. Доста така стегнат график, но въпреки това смятам, че ще ни остане време за тристранна среща в рамките на този мандат. Ако същевременно съвета пожелая да работи по това досие, аз съм готова да работя заедно с него. Така че благодаря ви горещо. Колеги, изоставаме малко от графика. Имам четирима оратори, които поискаха думата. Всеки един от вас ще я получи само за по една минута, след което много накратко ще чуем отново комисията, за да отговори тя на евентуалните ви въпроси. Господин Здеховски. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързичко бих искала да благодаря на докладчика и на комисията. Ще ви представя позицията на госпожа Мусолини. Европейските политически лидери най-накрая разписаха на хартия една успешна политика в областта на миграцията, която комбинира вътрешния и външния подход – Политика, която почива на предвидими правила по отношение на убежищата и миграцията от една страна и а, се базира също така на тясно сътрудничество с третите държави от друга. Мрежата за служители за връзка ще помогне да се поддържа конструктивен диалог с важни трети държави. Това е предварително условие, за да можем да се борим с миграцията и трафика на хора. Относно статистиката, наистина се нуждаем от надежни статистически данни. Имам въпрос към комисията. Бих искала да попитам как стоят нещата в Швеция. Следите ли, отразявате ли в доклада си това, което се случва в Малмио в момента? И отразено ли е това по някакъв начин в доклада? Госпожа Вержия. Госпожо председател, благодаря ви за това, че оставихте преводачите да ни прочитат съобщението си и че проявихте уважение към тях, нещо, което не се случва често. Аз съм докладчик по двата текста, служителите за връзка и статистиката, тъй като колегата Ернст не е тук, аз трябваше да взема думата от нейно име. Знам, че удължавам времето си за изказване така, но все пак за един час да предвидите да обсъдим двата нови текста и да чуем комисията не е добра идея. Извинявам се на преводачите, но ще говоря изключително бързо ще говоря най-вече за политиката в областта на миграцията. Нека да се върнем 2015 година в момента, в който Европейската програма за миграцията беше лансирана. Тогава имахме 4 оси, по които трябваше да се работи. 4 оси, които бяха доста балансирани. А днес какво се случва? Нека да погледнем какво се случва. Говорим за Европейска програма за миграцията. И какво има в нея? Говори се само за нелегалната миграция нещо куца тук. Куца ни подхода, включително и тук в Европейския парламент, защото и ние се подадохме на тази вълна. Непрекъснато повтаряме, че искаме холистичен подход в областта на миграцията, че искаме да има и вътрешен и външен подход спрямо миграцията. Миграционните маршрути са нелегални. Всичките. Наистина не гледаме по правилния начин на проблема. За пореден път искам да заклеймя следното. На последната среща на върха отново бяха прехвърлени пари от Европейския фонд за развитие към доверителния фонд. А за статистиките, съгласна съм с казаното от Сесилия в това отношение, ако изготвим правилно статистическите данни, то тогава ще успеем да разплетем някои лъжи, Госпожо председател, не е изчерпано времето на ГУЕ за изказване по тези текстове. Председателката толкова време ни остава, иначе може да стоим и до довечера. За мен това не е проблем, но това е предвиденото време. Виждам, че и други колеги влизат в залата. Много ви моля да проявите уважение към тези, които говорят, за да може след това да продължим с гласуването. Госпожа Миранда. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви предоставя информация от миналата седмица. Тези сведения са свързани с статистиката за смъртни случаи. Смъртните случаи а, и, взимат ли се предвид, а, неспасените лица взимат ли се предвид, европейското поведение и отношение спрямо миграционната политика взима ли се предвид, държавите членки, които като Италия, като Малта, които не искат да приемат плавателните съдове, те взимат ли се предвид? Миналата седмица имаше един плавателен съд, испански плавателен съд, който не можеше да достигне бреговете на Малта и на Италия. Аз и още други трима депутати бяхме в, а, на този а, плавателен съд. Така че говори много за законодателство, говори много за документи, обаче статистиката на загиналите не се появява в, те, в а, тези доклади. Аз бих искала комисията все пак да бъде в контакт с нас, защото ние не получаваме отговор. Не мога да разбера как не се позволява на европейски плавателни съдове да имат достъп и да спрат на пристанища на други държави членки. Господин Лопес Агилар. Е, Госпожо председател, четири неща по Европейската програма за миграцията бих искал да кажа на комисията. Последните четири години в рамките на този мандат на парламента обсъждахме непрекъснато този въпрос. По време на последното пленарно заседание аз ви предложих да коментирате само единствено по четирите аспекта, които повдигнахме на пленарното заседание в Страсбург, които бяха. Първо, как ще се спазват основните човешки права, ще се спазва международното право в северноафриканските държави, ако не се договорят двустранни споразумения. Второ, поискахме да се промени директивата за улесняването на механизма, за да може да се спасяват повече човешки животи в открито море. Трето, мнозинство от този Европейски парламент вече иска да има легален маршрут. Непрекъснато говорим за нелегална миграция. А легалната миграция няма никакъв шанс. Четвърто, солидарност на доброволческа основа не е солидарност. А солидарността е в член 80 на договорите – как ще направи така Европейската комисия, че солидарността да стане правно обвързваща за всички държави членки, а не само за тези, които доброволно пожелаят да я следват. Благодаря. Сега ще дам отново думата на комисията и вие имате минута и половина за отговор. Благодаря. Три неща бих искала да кажа. Първо, доклада за напредъка. В доклада се казва, в уводните му думи, доклада предоставя положението в различните области. Това е единен доклад. Използваме един и същи метод. Миналата седмица Европейския съвет изпрати ясно послание, като каза, че когато говорим за миграция, трябва да има ясен подход, който да се вписва в европейските ни ценности. Това е единствения начин да се справим с предизвикателствата. Това бе казано. Европейските лидери дадоха насоки, както казахте и вие в уводните си думи, госпожо председател, насоки относно следващите стъпки вътрешното измерение, външното измерение, защитата на външните граници – И сега продължаваме да предприемаме последващи действия във всички тези области. Включително по отношение на реформата на системата на обежище, както и оценка на възможностите за споразумения за регионални платформи за дебаркиране на мигранти. В параграф 12 от заключенията на съвета се съдържа много информация за актуалното положение и за следващите стъпки – Смятам, че е важно да повторя, че до сега бе постигнат много напредък. Много напредък в рамките на българското председателство, който ще е, намали броя на темите, които остава да бъдат обсъждани. А относно убежищата, ще трябва да се стигне до консенсус за регламента Дъблин, както и е, да се стигне до компромис по отношение на предложението за предоставянето на убежища. Необходимо е да приключим колкото се може по-бързо. Е, ще имаме последващ доклад през октомври. Благодаря ви, наистина изчерпахме времето. Дали вашият колега иска да каже нещо? Не. Аз не мисля, че имаше въпроси към вас. Господин Вромски. Мога само да ви благодаря за подкрепата. Председателката, не мисля, че отговорихте на всички въпроси, но така или иначе темата ще бъде подложена отново на обсъждане. Това е само началото на процедурата. Съвсем набързичко и накратко да гласуваме преди да дойде комисаря. Първо, доклада Корал, борба с изпирането на пари чрез наказателното право. Четири а, гласувания имаме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Доклада Ернст защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И този доклад се приема. Госпожа Гризбек Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Начало на гласуването. Край на гласуването. И този доклад се приема с голямо мнозинство. И накрая доклада ФОС, Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и начало гласуването. Край на гласуването. Това е основната цел в живота ми. Приема се. Okay, so we've we've made up we've made up for lost time. Наваксахме си времето. Следващата точка, третия диалог областта на сигурността на комисията Либе с комисаря Кинг. Okay, colleagues, can I ask everybody to take their seats? Моля всички да заемат местата си. Can you take your conversations outside the meeting? Моля ви да довършите разговорите си извън залата, защото комисаря вече пристигна. Okay, welcome, Commissioner. Добре дошъл, господин комисар Кинг, за третия диалог в областта на сигурността на комисията Либе, прилагане и актуално състояние на решенията Прюм и любимата ми система за резервационните данни на пътниците. Um, so, just a short, uh, introduction. We... Съвсем накратко разполагаме с час и половина. Имаше подготвителна експертна среща на 21 юни. Там имахме представители на Европейския парламент. Професор Тюм участва. Ще намерите копие на протокола в на входа на залата. Имаше експерти от комисията, от Немската федерална служба, от Центъра за борба с тероризма на Испания. Проучването на професор Джун се съсредоточи върху обмена на резервационни данни между държавите членки. Там се очертава и Очертават се също така последствията от Прюм, както и случаите на съвпадения и засечки в системата, добавената стойност от обмена на данни. Липсата на данни не дава възможност да се направи оценка на пропорционалността на процеса по събиране на данни. Секретарията на съвета ни предостави актуално положение във връзка с решението от Прюм. Крайният срок беше 28 август 2011 година, т.е. крайният срок преди 7 години. Съгласно този доклад, повечето държави членки а, не оперират с всички данни. Бундескриминал в Германия подчерта значението на данните в рамките на Прюм – последващите стъпки след установяването на засечка трябва да бъдат разгледани и трябва да има подобрение в това отношение, но няма хармонизация на този етап на равнище ЕС. Относно прилагането на резервационните данни на пътниците, 10 държави членки заявиха, че вече са транспонирали в националното си законодателство директивата. Да си поема малко дъх, казва председател. Очаква се директивата да започне да се прилага и за вътрешните полети. Задава се въпрос дали а, рамката от Прюм отговаря на изискванията за полицейското сътрудничество, директива, която все още не се прилага изцяло, да не кажем хич, само Две държави членки я прилагат, другите почти не я прилагат. Председателя ще ви представя актуална информация в това отношение. Добре, добре, ще имате достатъчно време. Имаше въпроси дали директивата за резервационните данни отговаря на изискванията на Европейския съд. Посочени бяха много пропуски в директивата, като например за дроновете и така нататък. Господин комисар, разполагате с 15 до 20 минути за прием и резервационните данни на пътниците. Може и да отговорите предварително на някои от въпросите, които после ще ви зададем. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Много се радвам да ви видя. За мен е удоволствие да съм сред вас и се радвам на тази възможност да видя малко повече данни за предложенията, които споменахте. За мен винаги е удоволствие да имаме възможност да, да продължим разискванията си за усилията ни за изграждане на Съюз за сигурност. С, с готовност ще обсъдя с вас всеки един аспект на Съюза на сигурността днес или в рамките на структурираният ни диалог в началото на септември. Усилите ни в борбата с тероризма, усилията за намаляване на ресурсите за тероризма, било то финансовите средства или достъпа до оръжия, усилията ни за подобряване на устойчивостта ни чрез обезопасяване на обществените места, борбата за предотвратяване на радикализацията в общностите ни и онлайн, усилията ни за борба с организираната престъпност и в частност усилията за подобряване на полицейската сътрудничество и борбата ни в е, кибер областта чрез ефективно прилагане на изпълнението на процеса за киберсигурност, усилията ни за борба с фалшивите новини, много важна тема за сигурността като цяло и конкретните ни усилия за подобряване на сигурността по време на избори. С удоволствие ще сега на всяка една от тези теми, но вие пожелахте днес да се съсредоточим на актуалното състояние и е, актуалната информация за решението от поема системата на Европейски съюз за резервационните данни на пътниците и с удоволствие ще спра на тези две теми. Те са от съществено значение в е, борбата на Европейски съюз с е, тероризма и организираната престъпност. Важни са и за киберсигурността. Двете предложения са от съществено значение за усилията ни за обмен на информация, тема, на която знам, че много държите, както и аз самият. Казал съм го преди, ще го кажа и сега, за да се изгради ефикасен съюз на сигурността, трябва преди всичко да гарантираме, че ще изпълним това, което сме поели като ангажимент заедно, а именно трябва да използваме възможно най-ефикасно съществуващите инструменти и съществуващите решения. Когато има пропуски, трябва да се справим с тях. Директивата за гравационните данни на пътниците е крайгален камък на системата ни за сигурност. Обработката на данни и регистрационните данни на пътниците е от съществено значение за общият отговор на европейско равнище за борбата с тероризма и организираната престъпност. Няма друг инструмент на европейско равнище, който ни дава възможност да установим самоличността на неизвестни заподозрения, както системата за регистрационните данни. Чрез моделите за пътувания можем да установим модели дели и да предотвратим дейности в рамките на организираната престъпност. Както знаете, директивата, с която разполагаме сега, беше приета след много дълъг и противоречив процес на законодателно обикновена законодателна процедура и сега трябва да гарантираме, че Целият този процес не е бил напразно, като гарантираме, че се възползваме максимално от този прекрасен инструмент. Както вече красах, крайна, крайният срок за прилагане за държавите членки изтече на 25 май. Към момента 15 държави членки, съгласно последните информация, които разполагаме, официално са осведомени Европейската комисия за мерките, които са предприели за транспониране на директивата за резервационните данни на пътниците все още не е завършило повсеместното прилагане на директивата на европейско равнище, което е повод за безпокойство. При след това смятаме, че други държави членки ще се приключат с процеса на транспониране през следните няколко седмици и мога да ви веря, че ние седим от близко, близо положението. Някои държави членки се остават с процеса на изпълнение, но всички държави членки, според мен, са поели ангажимент за транспониране на директивата и работят по изграждане на своите системи за резервационни данни на пътниците. Освен това, информация, която получаваме от държавите членки, ни кара да, кара да смятаме, че вече постигаме конкретни осезаеми резултати. През април тази година посетих отделът за инвазионни данни на пътниците в Белгия, само няколко седмици след задействането на тази система и вече бяха постигнати осезаеми резултати в борбата с трафика на дрога и следенето на чужестранни бойци. Или казвам с други думи, системата се оказва не само важен инструмент в правоохранителните усилия, което пък своя страна показва, че доброто координиране на системите във всяка една държава членка е от съществено значение, за да може системата да функционира на европейско равнище. Както казвам, не еднократно системата е толкова силна, колкото е силно най-слабото и звено. Системата за разрешени данни на пътниците гарантира и повече сигурност за авиакомпаниите, гарантирайки им пълна равнопоставеност а отделните лица трябва да могат да се, да се възползват от е, еднакво равнище на възстояване на правата им във всяка една държава членка. В последните няколко години Европейската комисия положи значителни усилия за да помогнат държавите членки да транспонират директивата. Предоставихме им обучения и други форми на подкрепа за транспониране на директивата. и подробно представих на някои от вас различните елементи на подкрепа, предоставени на държавите членки. Насърчаваме и партньорското сътрудничество между държавите членки, които са по-напреднали и имат по-богат опит по отношение на системите за PNR с тези, които изостават и ще продължаваме да предоставяме всички тези методи на подкрепа. Едновременно с това правим всичко възможно, за да гарантираме, че директивата напълно се прилага, тъй като е такава е нашата роля като Европейска комисия, включително и чрез задействане на производство за неизпълнение на законодателството в случай на нужда. И още този месец, юли, ще започнем това производство срещу държавите членки, които към момента не са ни съобщили какви мерки са предприели за транспониране на директивата. Системата играе важна роля и за момент на информация между компетентните органи има два пилотни проекта, които имат за цел да гарантират, че отделите за обработка на ревизационни данни на пътниците са в пълна взаимосвързаност и към момента 16 национални такива отдела са част от системата и са в състояние да обменят информации. За бъдеще възнамеряваме да насърчим обменят на най-добри практики за изпълнението на директивата между държавите член, като целта ни отново е да оптимизираме ползите. А сега няколко думи за решенията Prium. Обменът на информация, както предполагам ще се съгласите с мен, е от съществено значение за сътрудничеството в областта на ПВР в рамките на Съюза сигурност и в това отношение решенията при играят съществено значение. Вече повече от 10 години съществува решенията прием и за този период мисля, че те показаха, че са важен инструмент в правоприлагането в рамките на Европейския съюз. Те ни помагат за изражаване на и разследвания на престъпления и обратната връзка, която получаваме от правополагащите органи на държавите членки, е, че те много високо оценят решението от Прим. Поставяхме ви статистически данни за използването на системата. Но решенията по им все още не се прилагат от всички държави членки, въпреки техническата и финансова подкрепа от страна на Европейската комисия, както и насърчаването на обмена на най-добри практики. За периода 2008-2013 година Европейската комисия е представила, предоставила над 20 милиона евро в подкрепа на проекти по, за решенията в рамките на решенията програма, а за настоящият програмен период над 22 милиона евро бяха предоставени за такава подкрепа и допълнително 3 милиона евро бяха отпуснати за подкрепа на проектите в областта на съдебната медицина на европейско равнище. В миналото сме, сме спъхли възможността си за започване на производства за неизпълнение срещу държавите членки, които не са изпълнили решението от прием съгласно предвидените срокове и продължават да са да тъкат производства срещу четири държави членки, но и държави членки са постигнали напредък към нужното изпълнение. И сега може би дошъл моментът да започнем да обменяме мнения за бъдещето, Пруми, как то ще изглежда за бъдеще. Като, например, производствата за обмен на информация след е, установяването на наличие на съвпадение. Първоначално тази процедура беше много продължителна, но през последните 10 години постигнахме много добър напредък и трябва да го вземем предвид при обсъждането на бъдещето на Приум. Както вече казах, в рамките на преразглеждането на директивата се предвижда преразглеждане решението от Приум през 2019 година с цел съгласуваност с директивата и в случай на нужда ще се свържем с вас и ще ви представим нуждата да се вземат предвид и нови категории и нови технически решения. За да можем да се обединят всички тези усилия, ще изготвим оценка за изпълнимостта и държа да подчертая колко е важно това отношение обучението ни и проучването за данните в областта на криминалистическите дейност на европейско равнище. Резултатите от получването на Европейската комисия ще бъдат предоставени в началото на едната година. Остават още няколко минути и бих искал да се възползвам тази възможност да ви кажа няколко думи за другите два основни стълба на усилията ни за изграждане на по-добра информационна система за управление на границите. На първо място за опълване на всички пропуски в областта на обменът на информация бих искал да ви благодаря на вас и в частност на докладчика в Шагал и на докладчите в Сянки за успешното приемане на ЕТИАС, Европейската система за разрешения на пътуването, както и Европейската система за влизане и излизане. Обеден съм, че тези системи ще ни помогнат да подобрим контрола на границите. Освен това, миналата седмица в Страсбург гласувахте успешно усилията за засилване на агенцията ЕОЛИСА. Отново държа да благодаря на докладчика госпожа Макова и на докладчите в Сянка модернизирането на Еолиса ще ни помогне да модернизираме системата ни за интегрирано управление на външните граници. Еолиса е съществен компонент в тази система. На второ място в усилите ни за постигане на оперативна съвместимост между информационните ни системи, тема, която сме обсъждали в миналото, като безспорно отново ще обсъждаме и за бъдеще, се стремим да работим за пълна оперативна съвместимост. През месец юни обсъдихме тази тема на заседание на вашата комисия. Зададохте голям брой въпроси и тъй като не успя да отговоря на всички тези въпроси устно, междувременно изпратих писмо с писмени отговори до Клод Мораес, и се надявам, че по този начин съм отговорил на някои от въпроси, които останаха без отговор на последната, време на последната ни среща. Разбира се, на ваше разположение съм, за да, да уточнят всякакви други въпроси. Във всеки един момент моментната информация трябва да върви ръка за ръка с а, защита на личните данни. Знаете, че работим в тясно сътрудничество с Европейския орган за защита на личните данни и с Агенцията за основните човешки права. И държа да отбележа, че техният принос беше много конструктивен конструктивен. Високо оценя усилията положени от докладчика, докладчите в Сянка и цялата комисия бе да продължат бързо работа по тези предложения. Надяваме се скоро да започнем тристранни преговори, най-вероятно след лятната вакансия, като основната ни цел е да приключим преговорите, ако това е възможно, до края на годината. В заключение, усилията ни за подобряване на обменът на информация е ключов елемент от цялостната ни работа за подобряване на сигурността на Европейския съюз и държа да ви благодаря за прекрасното сътрудничество през последните месеци и години. Имаме още какъв да, къде да постигнем напредък и искам да го постигнем в тясно сътрудничество с вас. Благодаря ви за вниманието. И аз много ви благодаря. Ще дам думата първо на координаторите или поне тези от тях, които присъстват. Госпожа Мецова не е тук, така че дам думата на госпожа Зипъл. Благодаря много, госпожо председател. Аз имам няколко въпроса. Много често, когато говорим за сигурност, ни се казва, че не правим достатъчно. Трябва да направим повече, за да защитим нашите граждани. Ако аз е, чета статистиката за престъпленията, е, виждам, че престъпленията в действителност не се увеличават. Включително в много сфери те се понижават. Тогава защо казваме, че трябва да направим повече по отношение на сигурността? За какво говорим? Защо казваме, че направим достатъчно? Какво се случва с данните, с които разполагаме? Уж не правим достатъчно, но защо казваме, че мерките не са достатъчни? Когато говорим за резервационните данни на пътниците, например, могат да бъдат улавяни престъпници, но за това са нужни много пари, много персонал, много служители. Какво липсва? Освен това, основната цел на системата за резервационните данни за пътниците бе да се разбиват терористични групи. Има ли постигнати положителни резултати в тази сфера? Аз мисля, че да, в а, различни сфери, но може ли да ни предоставите по-конкретни данни, благодарение на системата за резервационни данни на пътниците? Това помогна ли за разбиването на конкретни терористични групи? По отношение на Прюм, колко милиона са инвестирани от страна на Европейския съюз, единствено от страна на Европейския съюз в Прюм. Това са милиони, които са давани от данакоплаците, от нашите европейските данакоплаци в Прюм, а Прюм все още не а, действа ефективно. Как можем да установим ефективността и резултат, резултатността на предприятите мерки? Говорим за много, много милиони, които са хвърлени тук. А къде са резултатите? По отношение на дезинформацията също имам един въпрос. Какво означава дезинформацион, е, дезинформация? Какво означават фалшивите новини? Имате ли дефиниция? Имате ли някаква представа как могат да бъдат разпознавани? какво може да се направи, за да не е нужно да бъдат събирани толкова много данни. Euh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на комисаря Кинг за, за това, че за пореден път откликна на нашата покана, за да отговори на въпросите ни. Благодаря ви и за проявеното чувство за хумор по отношение на резервационната системата за, за авиационни данни на пътниците и дългият законодателен път, който измина това предложение. Позволете ми и аз да добавя а, щипка хумор. Ние искахме европейска система за PNR, а не 28 отделни национални системи и също така предвиждахме задължителен обмен на данни. В много интересната ви презентация установихме, че всъщност има много, много, много спешна нужда. Спомняте си, колеги, че 15 държави членки към момента разполагат с системи за резервационни данни на пътниците, като разбира се тези системи ни носят известни е, данни по отношение и по в някаква степен допринасят принасят за сигурността на европейските граждани, но в крайна сметка тези системи си оставят не пълен инструмент и със сигурност системата не е толкова европейска, колкото биха желали и по-голямата част от членовете на нашата комисия. Така че благодаря ви още веднъж за данните, които ни предоставяхте тази сутрин, но аз имам и допълнителен въпрос, свързан с чартърните полети или по-скоро с липсата на данни за тези, които организират туристични атентати или а, други тежки престъпления, които успяват да заобиколят системите за резервационни данни на пътниците. Може би ще ни кажете, че големите летища имат право да защитават данните на своите пътници, но моят въпрос е свързан с малките летища и чатаните полети. Те представляват значителен попък системата, който със сигурност не ви е обягнал. И следващият ми въпрос е свързан с разпоредбите в директивата, свързани с доброволният обмен на данни за вътрешните полети между държавите членки, как се развива диалога по това продължение между държавите членки. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Саркиндин, има думите. Благодаря ви, госпожо председател. Два въпроси от мен. Първият е свързан с разликите между нашата система за резервационен пътниците и канадската система. Европейските граждани които, които пристигат в Канада и след това напускат страната, техните данни в случаите, когато не е установен риск, свързан с тежка престъпност или терористичните дейности. В момента, когато да напуснат Канада, техните данни трябва да бъдат заличени от системата. Това, и за това настояваме ние. И такова е становището на Съда на Европейския съюз от юли 2017 година. При след това нашата собствена система за гравитационни данни на пътниците не предвижда такава възможност. Как може да преодолеем това разминаване? И не смятате ли, че е безкрайно крайно лицемерно да изискваме от Канада да залечи тези данни, а пък ние самите да не предвиждаме такава възможност. Пак, пак ви питам как възнамеряваме да преодолеем тази несправедливост. А сега по решенията за прием от прием. Става въпрос за решения от преди доста години, където има позоваване на конвенция 108 на съвет от Европа. Но през 2008 година приехме директивата за сътрудничество Извинете, през 2018 година приехме нова директива за полицейско сътрудничество. Или казвам с груби думи, разполагаме с нова а, директива за защита на данни на полицейските служби, с нови а, гаранции. Така че се питам дали и решението от прием ще бъдат преразгледани, за да се заложат по-добри гаранции за защита на личните данни, съгласно тези нови правила. Благодаря ви. Госпожа Ернст напусна залата, с координаторът на FDD и на НС не присъства. В такъв случай преминавам към колегите, които поискали думата. Госпожа Кинич има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Кинг, че отново е при нас и за усилията, които полага по време на своя мандат. Както и вие казахте, все още ни очаква много работа и много пропуски, които ние трябва да поправим, както по отношение на решенията от Прюм, така и по прилагане на директивата. Искам да попитам, кои са трудностите, какви са трудностите. Това са финансови трудности, няма достатъчно финансиране. В началото беше предвидена финансова цифра, тя се оказа недостатъчна достатъчно ли беше помощта, така както беше замислена от комисията? Трябва да се подпомогнат и държавите членки, за да завършат транспонирането на разпоредбите. Все още остават 13, които трябва да свършат тази работа. Вие говорите за обмяна на практики. Възможно ли е Европол да предостави помощ на държавите членки, за да може а, напълно да прилагат а, директивата относно системата за резервационните данни на пътниците. По отношение на сигурността на критичната инфраструктура и публичните пространства, ако се отбележи напредък по отношение на тези а, сфери в а, обществения транспорт. Това е много важен въпрос, с който следва да се заемем. Критичната инфраструктура, свързана с а, транспорта, трябва да бъде много по-безопасна. Комисията вече е разглеждала този въпрос и а, смятате ли, че директивата за резервационните данни трябва да бъде разширена? Благодаря. Thank you, uh... Господин Ленарс. Благодаря ви. Благодаря на комисаря Кинг за това, че е наш гост. Вие казахте, че трябва да направим повече по отношение на сигурността и аз съм съгласен, имайки предвид инициативата, която поехте. Изненадан съм от колегите, които поставят под въпрос това, дали трябва да правим повече по отношение на сигурността. Защо да спрем при положение, че данните показват намалена а, престъпност? So, I agree you, the risks are plenty Има много рискове и трябва да направим така, че да сме готови за предизвикателствата по отношение на сигурността за бъдеще. И в този ред на мисли резервационните данни на пътниците играят важна роля. А друг е въпросът за изпълнението на директивата за резервационните данни. Дълги години работихме по директивата. Много често Европейския парламент беше обвиняван, че протака нещата. И сега най-накрая стигнахме до споразумение. И аз очаквах всички членове на съвета, всички държави членки да положат усилия и да приложат директивата. Така че съм разочарован в това отношение. Правилно казахте, че недостатъчното транспониране в някои държави ограничава ефекта на директивата като цяло. Въпросът ми е свързан с това, което каза госпожа Гризбек относно вътрешните европейски полети. Ще ни предоставите ли допълнителна информация в това отношение? Ако липсата на транспониране в някои държави членки вреди на ефективността на директивата като цяло, то тогава как липсата на еднакво прилагане ще се отрази на вътрешните полети и събирането на информация за тях? Как ще се отрази това на ефективността на директивата за резервационните данни като цяло? Благодаря, госпожа Гомеш. Господин комисар, още от самото начало питам и продължавам да питам какво правят държавите членки и е, как се справят с тези е, пропуски на директивата а именно не са включени чартерните полети, безпилотните самолети в обхвата на директивата. Но пък искам да питам и още нещо. Всички се безпокоим за сигурността, за правния вакуум. Да питам, ако аз бях някой боец в Сирия и искам да се върна в Европа, ще отида в Либия, ще се свържа с милицията в Триполи, ще се обадя на Невио Гафа от кабинета на министър-председателя на Малта. Той ще ми уреди международна виза. Ще си платя, разбира се, около 3000 за визата. 2013-2014 година 88 000 визи са били дадени. Седа си аз в Малта, взимам си ферибота, видяхме в Катания какво се случва, огром, огромен ферибот, някои от фериботите са регистрирани в Валета. Имам тук и регистрационния номер на този ферибот. Имам и снимки. И пристигам в Катания, в Италия. Толкова е просто. Толкова е лесно. Ежедневно се случва това. Писах на комисаря за този случай и на определени държави членки и какво направихте? Какво проучихте? Какво разследвахте? Полицейските служители в полицейският служител в Малта, който работеше с тези визи, скоро бе арестуван на летището в Малта за това, че не е позволявал на хора, които не са имали шенгенски визи, да влязат в шенгенското пространство. Благодаря. Някой друг да иска думата. В такъв случай аз ще се възползвам от тази възможност, за да задам няколко въпроса. Не смятам, че въпросът дали трябва да правим повече или по-малко е релевантен. Мисля, че въпросът, който трябва да поставим е следния. Какво правим всъщност? През последните 15 години се занимаваме с въпросите на сигурността. И всичко се превърна в един театър на марионетки. Няма никаква оценка на нито едно от предложенията в областта на сигурността. Нито една оценка. В никоя друга политическа област това няма да се толерира. Но тук можело. На следващо място, нямало прилагане. Тук не става въпрос само за резервационните данни и за прюм. Същото се отнасяше и до съхраняването на данните. Само шепа държави членки прилагаха законодателството, а в други конституционните съдилища блокираха процес от пръстовите отпечатъци в паспортите. Седем държави, включително Швейцария, обменят информация. Европейската комисия не искаше да разкрие информацията, но между Германия и Белгия, между Чехия и Франция, между Италия, Румъния и Швейцария се обменят такива данни. Междувременно ни се прави ново предложение за пръстови отпечатъци по личните карти. И аз като господин Ленард се питам. Един колега от ЕНП, ми каза, следващата атака ще е, се пише на вашата глава. Преди две седмици се случи това. Така че какво се случва? Може ли да обясни някой? Не ме интересува дали става въпрос за 5, 10 или 17 държави членки. Питам какво се крие зад това, какво ги кара да правят това. Защо не се казва, че а, трябва да се съгласим и в момента, в който започваме да задаваме въпроси за основните права, ни се казва, че възпираме процеса. Без резервационни данни на пътниците нямаше само Европейския съд да бъде обвиняван, но и други държави членки, като моят. Върховният съд в Холандия каза, че тази директива не може да се прилага в настоящия и вид. Не може. Заради съхранението на данните, също каза и Немския конституционен съд. Обаче Европейската комисия продължава да натиска държавите членки и те продължават противно на всичките ни договорки. Полицейската директива. Друг пример – Държавите членки, Европейската комисия много държат на защитата на данните. Крайният срок беше 6 май, ако не се лъжа. Шест държави бяха започнали да прилагат директивата. Това означава, че за всички останали държави членки трябва да се започне производство за неизпълнение на европейското законодателство всеки продължава да повтаря, че е важно, че е изключително важно да се борим с престъпността. Истината обаче е, че ние не знаем дали това е истина. Не знаем. Защото не е имало оценка, предварителна оценка. В доклада ни се казва, че статистиката, статистически данни не съществуват. Няма ги. Може и твърденията да са правилни, но ние не можем да го знаем. Така че преди да говорим за това дали искаме повече или по-малко, аз бих искала да попитам с какво разполагаме. Какво кара държавите членки да не прилагат законодателството? Колко европейски пари се харчат за това и какво прави Европейската комисия, за да накара тези европейски държави, които не го правят, да прилагат законодателството? Лесно е да се критикуват досиетата, по които работим, но аз няма да гласувам по друг законодателен акт, преди да разбера защо ние се борим толкова, а след това държавите членки не прилагат законодателството. Говорим за 7 годишно забавяне, закъснение. Казвате, 15 държави членки приложиха директивата за резервационните данни за пътниците. А, 20 за вътрешните полети. Какво означава това? Че 5 държави не искат да включат вътрешните полети. Обвинете ме, ако искате, че аз съм тази, дето не разбира, но как ще ме убедите, че това води до повече сигурност? Просто не го вярвам. С микрофон ако може да говори ораторът. Uh, so thank you. Um... Благодаря ви за въпросите. Някой каза, че аз имам чувство за хумор и това много ми помага. Аз съм от Великобритания и в момента това много ми помага да имам чувство за хумор. Но темата, която обсъждаме, е сериозна. Така че гледам сериозно и на дискусията. Гледам сериозно и на въпросите. Както и на фрустрацията, която прозирам в тях. Фрустрация относно напредъка, който отбелязваме в това отношение. Не съм аз този, който ще реши дали се нуждаем от повече или по-малко сигурност. Държавите членки в съвета ще го направят. Европейския парламент също, когато преглежда всяко едно законодателно предложение, което ние правим. Вие ни давате обратна връзка. Така че няма да навлизам в дискусия, която не смятам, че ще ни доведе до някъде, а именно дискусия за това дали ни трябва повече или по-малко сигурност – аз лично смятам, че всяко нападение, включително терористично нападение срещу нашите граждани, ще ни дойде в повече. Трябва да вземем практически мерки и да намалим маржа, в който могат да действат терористите. Бих искал да се спра на един-два въпроса от тези, които ми бяха създадени. Първо, относно естеството на подхода, който сме възприели. Не смятам, че когато и да било, съм използвал подобни думи, а именно, че следващата нападение ще се пише на... ще е за ваша сметка, ще ще е по ваша вина. Не съм използвал никога тези думи. Ако съм, моля ви, покажете ми, докажете ми и аз ще се извиня искрено. Но не това е подхода, който аз използвам. Не, нека сега аз да си кажа, след това ще кажете и вие. Та, не смятам, че а, съм подхождал по този начин в рамките на съвместната ни работа, но ако съм го направил, кажете ми и ще ви се извиня. подхода ни в тази област трябва, доколкото е възможно, да почива на факти и на оценка. И съм напълно съгласен, че трябва да следваме подхода, който сме избрали. Ако не го следваме, подлъгваме гражданите, но това подбужда и нови въпроси за следващите предложения. Винаги съм приемал тази гледна точка, но не приемам да се твърди, че не е имало оценка на отделните предложения. По ваше искане, аз предоставих подробна оценка на мерките в продължение на последните 15 години. Нещо, което никога не е било правено. Аз го направих – Предоставих го и вие така и никога не ме попитахте нищо. Предоставих ви документ. Дойдох при вас и ви казах, искате ли сега да обсъдим подробно документа и вие не пожелахте. Продължихте. Добре. Не е вярно, че никога не изготвяме оценка на въздействието вярно беше за досиетата, по които е работено преди да дойда аз. По някой от тях наистина не е имало оценка. Тази критика я приемам. Но оценка на въздействието винаги е правена на последните законодателни предложения. Тези оценки може и да не ви харесват, но не може да твърдите, че те не съществуват. Така че оценка на въздействието имаше за оперативната съвместимост, по прекурсорите. Сега работим по оценка на въздействието за терористичното онлайн съдържание. Това са просто примери, които ви показват моята висока степен на ангажираност. Ангажираност да кува политика на базата на конкретни факти и доказателства. Относно прилагането. Прилагането е изключително важно – и уверявам ви, и аз колкото и вие съм фрустриран заради продължителността, по която работим по отделните досиета, като например това за резервационните данни на пътниците. не може да изтъквам аргумента, че в това отношение се справяме по-добре, отколкото в други. Това не е извинение – Имахме и още една директива, мис директивата. А, извинете, директивата от Ница, извинете, а, по която някои държави членки заявиха, че са а, започнали да прилагат. Но вие поставихте акцента върху резервационните данни за пътниците и полицейската директива. Така че, ако ще ме критикувате, вземете предвид всичко, а не само отделни досиета. Правя всичко възможно да накарам държавите членки да прилагат законодателните актове в тази област. По резервационните данни на пътниците положихме много усилия. 15 държави ни уведомиха, че са транспонирали. 27 27 държави членки ни изпратиха списък на компетентните органи, които могат да боравят с подобни данни. 22 от тези 27 държави членки нотифицираха отделите, които ще се занимават с тази дейност. 21 държави членки уведомиха комисията за намерението си да прилагат директивата и за вътрешните полети. И за да отговоря на вашия конкретен въпрос, това ще се случва, докато всеки един отделен аспект на директивата не бъде приложен. Мисля, че тези цифри все пак говорят за определен напредък. Да, не се справяме отлично. Вие критикувате мен, аз ще критикувам държавите членки и ще ги помоля да продължат. Отново се ангажирам пред вас да направя всичко възможно, за да има ефективно прилагане. А по някои от другите по-подробни въпроси бих искал да кажа следното. Резервационните данни на пътниците. Добър беше въпрос ако твърдим, че директивата се използва и за правоприлагането, а не само за случаите на тероризъм. Получаваме поучителна обратна връзка от държавите членки, дават ни се добри примери, но вие основателно правите своето питане. Ако искате да имаме някакъв формат, в който да се споделя поверителна информация, добре, може да го обсъдим и ще намерим начин да обменяме информация и с вас. Но когато говоря с държавите членки, те ми дават конкретни примери. Последния път бях в звеното, компетентното звено на Обединеното кралство и видях как се случват нещата. Един престъпник, не терорист, бе задържан на базата на информацията, която получиха и това се случи, докато аз бях в сградата. Относно задължението за споделяне на данните. Вече обсъдихме въпроса и аз заявих, че съм за засилването на задължението да се споделя информация и предприехме конкретни стъпки, за да накараме държавите членки да ги задължим да споделят информация, свързана с тероризма. Така че аз съм готов да го направя. Имаме обаче голямо предизвикателство в лицето на директивата за резервационните данни. Искаме да има колкото се може по-добър обмен на информация. Когато приехме директивата за резервационните данни, приехме я заедно с вас, тогава не предвидихме автоматичен обмен на информация. Обсъждахме необходимостта от балансирането на данните, които се подават, т.е. да не се предава прекомерно много информация. И тогава решихме, че звената трябва да споделят необходимата информация, защото ако се вземе предвид огромната маса данни, която е на лице, ако тя започне да се споделя, това ще пренатовари системата. Затова се споразумяхме, че ще се споделя релевантна информация а, с другите държави членки. Но това е много субективно. Когато системата започне да работи, аз съм сигурен, че тя ще започне да работи, ще трябва малко по-подробно да се вгледаме и да видим как точно се случват нещата. Как циркулират тези данни. И да помислим дали тази система ни харесва или пък трябва да я преразгледаме. Стремим се към ефективен обмен на данни, но в никакъв случай не трябва да се стига до подаване на огромно количество, прекомерно количество данни. Има, разбира се, някои пропуски в директивата за резервационните данни. Нещо, което стана видно многократно. Тук не става въпрос само за чартерните полети и използването на други е, самолети, които не са обхванати от законодателния акт. Но нека да се опитам да бъда ясен, защото явно до сега не съм успял да бъда такъв. Също аз не отговарям на всичките ви въпроси. Ние смятаме, че може да се направи разграничение между субекти, които използват въздухоплавателни съдове за търговски цели и субекти, които използват въздухоплавателни съдове с нестопанска цел, с нетърговска такава. Ако вие сте някаква компания или някакъв физически субект, който отдава под найем въздухоплавателния си съд на други компании или лица, то тогава ние смятаме, че вие трябва да попаднете в обхвата на въздушен превозвач по смисъла на член 3.1 на директивата. Чартерните полети би трябвало да бъдат обхванати от директивата за резервационните данни на пътниците. Нека да сме ясни в това отношение. И когато говорим за прилагане на директивата, това ще бъде обсъдено с държавите членки. Правят се някои приспособления за по-малките въздухоплавателни компании. Това е така. Но по никакъв начин не се прави изключение за тях. Информацията, която се подава и се споделя. Може да бъде под формата на документ Word или Excel. Може да бъде под формата на обикновен имейл, в който да се каже кой се намира на чартания полет в съответния момент. Според нас, това е целта на директивата. И ще се опитаме да убедим държавите членки, че това е така. А относно въпросите, които ми задавате през последните две години, мисля, че сега е момента да а, запълним тези пропуски, които установяваме. Относно резервационните данни в Европа и извън нея. Аз също а, смятам, че в международен план трябва да действаме поетапно. Имаме мандат за Канада. Проведохме първи етап от преговорите. Ще видим как ще се спазят разпоредбите на съдебното постановление, на което се позвава госпожа Саргентини. преговорите в момента се е, водят и ще продължат да се водят. Аз ви уверявам, че ще ви предоставяме своевременно информация. Преговорите се водят при формата, който сме използвали винаги, така че редовно ще ви информирам за това, което се случва. Защото желаем да работим при пълна прозрачност. Междувременно ще продължим да настояваме за прилагането на Европейската директива за резервационните данни на пътниците. Вече дали тя трябва да бъде преразгледана в светлината на съдебното решение, ще видим. И ако се наложи, ще го направим. Наскоро в, в съд в Канада разгледа възможността за по-различно на данните, идващи от трети държави. И в момента трябва да помислим и да се съобразим и с това съдебно решение. Разбира се, това не означава, че автоматично ние в Европа ще прилагаме нещата по този начин. Правоприлагащите органи и органите, които се борят с тероризма, са тези, които трябва да се възползват от директивата. При вътрешните а, полети нещата стоят по различен начин. При външните говорим за а, граждани, които напускат територията на Европа. Мисля, че отговорих на по-голямата част от въпросите, свързани с резервационните данни на пътниците. А не, обхващането и на други видове транспорт в директивата. Имаше и такъв въпрос. Както знаете, директивата не дава мандат на държавите членки да включат и други видове транспорт, но пък и не изключва такава възможност. Проведохме дискусия и разбрахме, че а, някои държави членки биха искали да обхванат и железопътния транспорт. И с оглед на сигурността, това е оправдано, защото за съжаление бяха проведени терористични нападения на а, гарите. Имаше нападения и в влакове. По тази причина през юни ние публикувахме подробен план за действие за безопасността в железопътния транспорт. Обхванахме различни аспекти. И по време на дискусията с държавите членки ще стане ясно колко от тях са заинтересовани. Мисля, че с това изчерпах въпросите за резервационните данни. А сега се прием. Имаше един а, доста подробен въпрос, на който ще се опитам правилно да отговоря, а именно въпросът за въздействието на прием и по-скоро въздействието върху прием на последните а, промени в режима с лични данни в Европейския съюз. Първо, в разрешението от Пурим са предвидени изисквания за защита на личните данни за държавите членки. Изисквания, които държавите членки трябва да изпълнят. Вярно е, както каза госпожа Саргентини, ако не се лъжа, ако правилно съм ви разправил, че директивата за полицейските служби показва, че до май 2019 година Европейската комисия ще преразгледа другите законодателни актове на Европейския съюз и тъй нататък, за да се направи оценка на нуждата тези законодателни актове да бъдат приведени в съответствие с директивата и съответните аспекти за личните данни. И ние ще се придържаме към тази разпоредба и те са, е- това е част от по-масштабният ни план за преразглеждане на мрежата. И ще съблюдаваме, че във всеки един момент има пълна съответствие с новият режим за защита на личните данни. Какъв, е- какъв е проблема и защо е толкова, се оказва толкова трудно? Смятам, че е трудно, защото искаме от държавите членки да извършват дейности, които не са извършвали до сега, но това разбира се не е извинение. И те се съгласиха и ние сме се съгласили, че промените трябва да бъдат осъществени и сега трябва да ги изпълним. Аз съм поел ангажимент и ще продължавам да се придържам към него за, за предоставяне на подкрепа на държавите членки, дори и по дълго продължаващите досиета. Ще продължим да го правим включително и чрез разходването на европейски средства парите за прием, които някои от вас приветстваха, други не, доста сериозни средства изразходвахме за системата за гравационни данни на пътниците. Някои приветстваха това предложение, други не, но ние ще продължим да го правим и ще продължаваме да изискваме от държавите членки да се отчитат как са разходвали тези средства и дали са ги разходвали ефикасно. В случай на нужда също така ще започнем и производствата за неизпълнение. Някои държави членки вече взеха предвид тези производства, други не и съответно ще продължим да работим с тези, които все още не са извършили нужните мерки. За PNR започваме още от сега. ще започнем с процедурите за нарушаване и ще ви държим в течението, къде сме стигнали с всяка една тази държави членки и как можем успешно да изискваме отчетност от тях. И последните два въпроса. Първо, много се надявам да мога да ви помогна за първи въпрос, вторият е малко по-сложен – мисля, че Димитър Савамопулос ще, ще присъства на следващата комисия по-късно тази сутрин. Не, ами, когато ще имаме други възможност, ако не ще ви отговоря в писмен отговор. Обедно, съгласен съм, че въпросът за продажбата и купуването и продажба на визи. Госпожо Гомес, спомням си, че сме питали в миналото и за въпроса за продажби на гражданство и това е въпрос, който трябва да се обърне внимание и съм съгласна с вас. А какви са конкретните мерки, които могат да се приемат, обаче не е толкова лесен въпрос в тясен контакт, в връзка сме с колегите Валмаполос и Юрова и се надявам да можем да ви предоставим по-подробен отговор. Ще ви го, ви го предоставим в писмен вид. И накрая имаше един въпрос с, а, дез свързан с дезинформацията. Смятам, че това е едно огромно предизвикателство, госпожо Зипел. Мисля, че това е в сърцето на цялата ни работа в областта на сигурността, особено от гледна точка на предстоящите избори за Европейския парламент пролет, през пролета на 2019 година. Към момента нямаме никакви сведения, че някой ще се опита да повлияе на тези избори, но ако погледнете е, какво се случи през последните няколко години. Двете страни на Атлантическия океан сме длъжни да се подготвим за възможността някой да се опита да се намеси и да повлияе на парламентарните избори, както Европейския парламент, така и националните парламентарни избори в Европа до година. За целта сме разработили специфични мерки за гарантиране на сигурността на изборите. Бяха проведени редица отсрещи в, в, в това отношение с участието на комисаря Юрова, Франц Тимерманс и мен самия. Ще ги организираме до края на месец ноември. Тези срещи обединяват организиращите изборите органи и специалистите за, по киберсигурност за обмен на опит, тъй като все пак държавите членки носят отговорността за организирането на на изборите, но трябва да гарантираме, че всички а, участници в Европейския съюз могат възможно най-бързо и ефикасно да вземат нужните мерки за изграждане на устойчивост и да са в състояние да предотвратят всяк, всеки опит за вмешителство в изборния процес. Освен това, един малко по- общ въпрос, който обаче е свързан отчасти с намесата в изборите. Работим по мащабен проект за справяне с дезинформацията и заедно с колегата комисар Мария Габриел в момента изготвяме кодекс за поведение с големите интернет платформи и останалите заинтересовани страни, като целта е да се увеличат прозрачността и подотчетността онлайн, особено по отношение на предоставянето на новини в социалните мрежи. Според нас трябва да се положат повече усилия, за да се гарантира, че гражданите могат по по-успешен и по-надежден начин да си ползват социалните мрежи, за да се информират, като изобщо не говоря за цензура. Тук не искаме да, а, ни да решаваме коя информация отговаря на истината и коя не, но трябва да може да се разграничат сведения, които са спонсорирани, от тези, които не са спонсорирани, сведения, идващи от журналистически източници, сведения, идващи от други източници. Трябва да има възможност да разграничат постовете, генерирани от чрез ботове и трябва като цяло потребители да имат възможност в по-голяма степен да са наясно с това какво попада в техният нюсфит. Знаете, че продължаваме разговори с Facebook, постигнахме напредък, но ще продължим работа в тази насока. Започнахме с, на доброволни начала, но ясно заявихме, че е, за нас това е много важна тема и ако не успеем да постигнем нужните резултати на доброволни начала, ще обсъдим възможността за предприятие приемане на задължаващи мерки за борба с дезинформацията. Това, е което иска да кажа към момента, ако имате други въпроси или ако не съм отговорил някои от въпросите ви, ще го сторя с удоволствие в писмен вид. Благодаря ви. Госпожа Зипел поиска думата отново. Искате ли я? Да, заповядайте. Е, Господин комисар, Длъжна съм да кажа, ще говоря на немски, защото на английски не ми се получава. Имам усещането, като ви слушам, че всичко е обвито от мъгла. Всичко звучи много добре, но не чух конкретни отговори. Имам усещането, а, че а, вие казвате, а, ние а, трябва да знаем дали се нуждаем от повече или по-малко сигурност. Струва ми се, че тази дискусия върви в опасна посока. Може да има недоразумения, не знам. Тук не става въпрос за повече или по-малко сигурност. Става въпрос за принципен въпрос. Ние трябва да защитаваме нашите граждани. Разбира се. Нуждаем се от нови мерки. Да или не? Ако е да, то тогава въпросът е дали съществуващите мерки са достатъчни или не. Това е отделно от практическото изпълнение и приложение. Искам да попитам тези мерки, които сега са на масата, те достатъчни ли са? Защото в много държави членки тези съществуващите мерки не се използват по ефективен начин може би са нужни а, повече човешки ресурси. В Германия, например, а, полицайите работят допълнително, за да вършат цялата работа, която трябва да направят. Но това е един допълнителен дебат. А, казвате им, че не може да ни предоставите конкретна информация. Кои са лицата, кои са конкретните мрежи, които са били разбити благодарение на директивата. Но моят въпрос какъв беше? Благодарение на използването на тази директива, дали сте успели да задържите някой за подозрян или дали някое подозрение е било потвърдено благодарение на прилагането на тази директива. Тоест, всичко това искам да разбера дали се постига едно ефективно наказателно преследване благодарение на прилагането на директивата за резервационните данни на пътниците. После попитах ви и за а, фалшивите новини. Не мисля, че това е а, изключителна отговорност. Смятам, че а, това е част от общия проблем. Тук не става въпрос да изтриваме всичко, което се намира в интернет. Ще видим какво ще се случи след Брексит. Информират се толкова много. Видяхме какво се случи с Брексит. Колко много такива новини бяха публикувани. Така че това от има също своето отражение и всички ние сме свидетели. Така че трябва да обсъждаме още дълго време тези въпроси, за да достигнем до а, ефективни отговори. Благодаря. Благодаря ви. Не отговорихте на един от въпросите ви, но не напред държа да от, уточня, че не обвинявам вас, че сте оказал не основателен натиск върху Европейския парламент и нашата комисия, но други са го правили и мога да си спомня една, едно през комюнике на една от политически групи тук в парламента, който по много, много неприятен начин направи пряка връзка между нашите поведения, нашите решения и токсичните атентати и техните жертви. Така че обрека не беше лично към вас. Въпросът ми към вас беше, доколкото разбирам, не два, а 8 държави членки са приложили на съвременната директива за полицейските служби. Предвид факта, че тази директива би следвало да е противо, против, противовес на всички усилия за обмен на информации. Това значи ли, че ще започне незабавно производство за неизпълнение задълженията срещу останалите 22 държави, както за прием. Оказва се, че сме малкото в училище. Знаете, че оценките не се пишат за положените усилия, се пишат за постигнатите резултати. Държавите членки очевидно не могат да изпълнят задълженията, които, за които сами са настоявали, така че не трябва да им се дава повече време, а трябва да бъдат те принудени да изпълнят своят ангажимент. Първо, не, не, не твърди, че мен лично обвинявахте, но държах просто да отбележа, че подобни действия не са в а, а, моят метод на работа. А на втори въпрос отговорът е ясно и открито да. Още една седмица след лятната вакансия, извинете, първата седмица лятната вакансия ще изпратим писма до всички държави членки, за да ги съдобим, че се започнем производство за а, неизпълнение задълженията по отношение на полицейската директива, както и по всички други досиета, които споменахте. И ще продължим да работим по същия начин. А сега с няколко думи, ако мога да се върна на въпроса на госпожа Зипел. Води се дебат за адекватното равнище на сигурност. Мога само да кажа, че не аз трябва да разреша този въпрос, а заедно трябва да го сторим когато става дума за законодателен процес, чрез законодателния процес тук и в съвета. Аз лично не, не искам да се вземам с въпроса какво е адекватното равнище на сигурност аз лично самият винаги съм се опитвал да променя начинът по който се говори за нуждата от гарантиране на пълна сигурност. Не смятам, че това е адекватен начин за комуникация. Не можем да гарантираме пълна сигурност срещу всяка заплаха. Не можем да постигнем нулев риск и не бива да се преструваме, че към това се стремим. Но можем заедно да установим областите, в които можем да предприемем конкретни стъпки за намаляване на пространството и възможностите за действие на терористи интересите и на останалите желащи да ни навредят. И именно това се опитваме да постигнем с поредица от стъпки за намаляване на средствата, които са на тяхно разположение, чрез засилване на възможности за обмен на информация, която според мен е от ключово значение и съчетаването им с правилните гаранции за защита на личните данни, тема, която непостанно ми припомняте и то с пълно право. Това е дебата, който се служава да водим, но дебатът дали ни трябва по-високо или по-низко нещо на сигурност, честно казано, опасявам се, че този дебат лесно може да бъде сведен до безсмислена обмяна на празни думи, което аз лично бих искала да избегна. За нас е важно да, да засилим устойчивостта си и да подобрим възможността си и да реагираме възможно най-бързо за предотвратяване на всякакъв вид нападения, включително и терористични атаки. И това, според мен, би трябвало да бъде духа на разискванията ни тук. Тоест, да обсъдим конкретните практически а, стъпки и мерки и после вече да обсъдим конкретно какви са ползите от тях. А по въпроса за разрешените данни на пътниците. Вижте, тази система ни помага да установим нови потенциални заподозрени хора, които до момента не бяха попаднали в радара ни чрез моделите за пътуване, които можем да изготвим. И мисля, че можем да намерим някакъв формат, по който може да обсъдим конкретни случаи. А и преди това бихме могли, вероятно, да ви предоставим някои случаи, в които е са използвани системите за градационна данна на пътниците и случаят е бил отнесен до прокуратурата. Не знам дали това е възможно, ще обсъдя тази възможност, но съм съгласен да обсъдим възможността за организиране на специфична среща, която да споделим с вас конкретни случаи. Мисля, че това ще ни помогне, т.е пак се придържаме към методът ми за конкретна работа с конкретни примери. И накрая. Излязохме с определение за дезинформация в съобщението, публикувано по-рано тази година, а именно целенасочена подвеждаща информация, чиято цел е да има или политически, или економически, економическо въздействие. Смятаме, че могат да се предприемат мерки за борба с дезинформацията, но държа да подчертая, не говорим за оценка на съдържанието на отделни сведения и устраняване на тази информация в основа на подобна оценка. Не този подход може да добре резултати в тази област. Не, искаме да подобрим прозрачността, последимостта и подотчетността и чрез тези инструменти да дадем възможност на гражданите или по-скоро на потребителите, както индустрията гледа на тях, сами да си създадат мнение, да могат критично да преценят дали вярват на съответната информация или не. И работата, която вършим в тази област е много по-различна от работата ни за борба с незаконното съдържание, свързано с тероризма. В това отношение има ясно определение, което е единно и добре познато в цяла Европа. Знаем за какво говорим, знаем как да установим този вид съдържание в интернет и можем да предприемем действия въз основа на факта, че подобно съдържание е незаконно. С тези информацията не можем да приложим същията подход, така че моля ви, нека да не смесваме двете понятия. Благодаря ви. Председателката, много ви благодаря за посещението, благодаря ви за, за размяната на мнение. По този начин приключваме с днешната